Like Драги колеги, нека започнем заседанието. Uh, uh and... Uh, Добро утро на всички. Първата точка в дневния ред е самото му приемане. До сега няма предложение за изменение на проекта на дневния ред. Затова предлагам да го приемем. Втора точка в дневния ред – одобряване на протокола от заседанията на 27 и 28 февруари и 19 и 20 март тази година. Както е обичайно, е, протоколите са е, изготвени. Разпространени са сред членовете на комисията и ако по време на заседанието не постъпят възражения, в края на заседанието ще се смятат за одобрени. Трета точка – съобщение на председателя. Имам едно съобщение, свързано с мобилизирането на Европейския фонд за солидарност за съдействие на Лигурия и Тоскана във връзка с наводненията там от октомври миналата година. В момента тази молба се анализира от Комисията по бюджета. Предложението е раздадено и на всички вас. Както е редно в такива случаи, става дума за неотложен въпрос би трябвало да дадем становище. Може би си спомняте, че, през последни, че при последните 3-4 подобни случая решенията бяха да се разреши на председателя да изпрати писмо на водещата комисия със съдържание в смисъл, че нашата комисия не се противопоставя на използването на средства от Фонда за солидарност. Ако сте съгласни, можем с такова писмо да изразим подкрепата си и да дадем препоръка за мобилизиране на средства. Не виждам някой да възразява. Преминаваме следователно към точка четвърта от дневния ред. Продължаване на разисквания по тъй наречения общ регламент. Ще обсъдим проект на законодателен е, доклад за общо приложимите разпоредби за европейските фондове и за отмяна на регламент 1083 от 2006 година. Преди обаче да дам думата на двамата докладчици е, по този доклад, е, искам да ви уведомя за резултатите от заседанието на работната група, проведено вчера. Разисквахме графика за пакета специално за е, общия регламент и за целия пакет. Разисквахме и подхода към общата стратегическа рамка. Постигнахме съгласие и това ви предлагам да е, е, се обсъди в нашата комисия на 29 май а, окончателния доклад за общия регламент. След това още от 8 е, май но следващото ни заседание до 31 май ще могат да се внасят изменения. Бихме искали да проведем гласуването, което аз бих нарекла ориентировачно е, в регионалната комисия на 11 юли. Гласуването ще има за цел да даде възможност на докладчиците да започнат веднага преговори с представители на Европейската комисия и на съвета с оглед окончателно гласуване през есента. Не мога да предвидя дали е, докладът ще бъде прият през септември или октомври, но във всеки случай гласуването трябва да бъде проведено през есента на 2012. И едва след това окончателно гласуване е, в регионалната комисия през есента ще внесем доклада на пленарно заседание. Разисквахме и целия пакет. Е, да продължим това, за което се споразумяхме в началото на процеса. Всичките доклади и всичките регламенти да ги разискваме като един пакет. Преобладаващото становище е, че трябва да се придържаме към този пакетен подход. Чувствам се длъжна обаче да кажа и че ако има много основателна причина а, или искане от а, някой от докладчиците по отношение на конкретен регламент, разбира се, е, можем да проявим известна гъвкавост и да го анализираме отделно. Мисля обаче, че по принцип трябва да се придържаме към това правило, е, че ще прилагаме пакетен подход. Е, второ, за стратегическата рамка, общата стратегическа рамка. Докладчиците трябва да ни предложат как да подходим към тази обща стратегическа рамка. В работната група сме разисквали въпроса два пъти и докладчиците са предложили нещо, което бе подкрепено от участниците в заседанията на работната група и обсъжданията, обсъжданията в нея, а именно, че общата стратегическа рамка ще е, бъде в приложение към общия регламент. Тя трябва да се преобразува, защото а, комисията е предложила работен документ с неофициален характер. Съгласувахме график, срока а, за стратегическата а, рамка, т.е. за преобразуването и в приложение. А, първия скелет трябва да бъде представен на комисията на 8 май. А, но в така по-пълноценен вид ще обсъждаме на 29 май. Също искам да подчертая, че всички изменения, които вие ще внесете като членове на регионалната комисия, ще бъдат изменения спрямо проекта на комисията, а не с спрямо това, което ще направят докладчиците. За това е, ви окоръжавам е, да споделяте е, становищата си и да вземате отношение, тъй като документите на комисията са на лице от октомври месец. Надявам се е, и докладчиците да се съгласят, че е важно да е, има процес на обмен на становища между вас и тях. И е, това ще даде на самите докладчици е, и информация как да работят, а информацията, която те ще ви подадат, е, ще бъде полезна е, за вашите собствени изменения. Срокът за измененията ще бъде 31 май. С това изчерпвам информацията за дискусиите на работната група за бъдещето на политиката по сближаване. Сега искам да мина към следващата точка, но виждам, че има желаж да се изкаже. Извинете ме и Елизабет. Ем... Благодаря, госпожо председател. Тези неща вчера ги обсъждахме, но не взехме решение. Вие направихте процедурно предложение съгласно което трябва да бъде взето решение от комисията. Това има връзка и е, с кодекса на поведение в отношенията ни с съвета. Е, трябва те първо да бъдат изготвени основните четири точки, е, които и да бъдат съобразени основните четири точки, е, които проистичат от е, кодекса на поведение, от етичния кодекс в отношенията ни с съвета. В противен случай няма да можем да продължим работата. Председателят. Е, работната група проведе обсъждане с докладчиците, защото те трябва да вземат решение за формата на а, докладите. Решението ще бъде взето от комисията днес, освен ако някой не протестира. Разбира се, можем да проведем дискусия, ако желаете. И можем да обсъдим всичко. Подхода, сроковете. Естествено, че етичния кодекс ще бъде спазен. Елизабет. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това не е достатъчно. Има етичен кодекс и парламентът е длъжен да го спази. Естествено, че следващата седмица ще има предложения и а, е, ние трябва да направим необходимото за спазване на кодекса на поведение, защото вие сте ни дали доклад, но това не е проект на решение. Има много ясни критерии за това как се сформира органът за водене на преговори, какъв е неговият състав и така нататък. Аз призовавам за спазване на тези правила. Тук няма някаква жизненно важна неотложност а, и за това предлагам а, за следващия път а, да се подготвим. Тези критерии трябва да бъдат спазени. Имаме време за това. В противен случай, както казах, не можем да вземем решение. Искам а, да а, ми кажете точно а, кое правило от етичния кодекс а, е нарушено. Вижте, а, в групата за преговори влизат всички партии. Комисията за преговори се избира по установен ред. Значи, проектите се внасят в писмена форма а, в тази комисия и се гласуват. Председателят, разбирам, че вземат отношение към процедурата като цяло. Да, е, ще е, се спрем на този въпрос и ще имаме предвид и вашето искане. Както казах в началото, очакваме предложение от докладчиците. Е, вчера по този въпрос говориха всички присъстващи на заседанието на работната група, е, което е открито за всички е, партии и за всички координатори. Е, вчера беше постигнато споразумение в групата и нямаше опозиция. Разбирам, че съгласувахме графика. Това е моето разбиране. По отношение на е, въпроса, поставен от Елизабета Шредер, е, той ще бъде изяснен от секретарията и ще бъде даден отговор за това какво точно трябва да се направи. Отговорът ще бъде получен след днешното заседание и преди следващото. Ако няма възражение. можем да преминем към точка четвърта от дневния ред по същество. Давам думата на докладчиците. Не зная как сте си поделили а, времето за изказванията. Днес господата са първи явно. Господин Ван Нисълрой. Благодаря, ще говоря на английски. Текста, с който разполагате, също е на английски. Първо, искам е, е, да нарека приятели на регионалната комисия всички тук. Защото ако прочетете за какво става дума в новия регламент е, за финансовата рамка, ще видите, че има приятели на сближаването, приятели на председателството, приятели на все и вся. Значи важно е тук да е, имаме а, е, приятели на регионалната комисия, защото ние в парламента е, по този въпрос стоим на шофьорското място. Ние караме колат и за това е важно да действаме открито да се съобразяваме с мненията на всички, особено докладчиците в Сянка. Необходимо е да даваме много подробна информация на колегите за отделните фондове и трябва да даваме информация на различните комисии. Ние сме прозрачни, трябва е, непрекъснато е, да бъдем наясно с ситуацията, е, за да покажем още преди да започне лятото, каква е, е политическата позиция на нашата комисия и на парламента в този важен дебат. Това ще ни позволи е, да изработим е, първия мандат за водене на преговори с съвета. Защото си спомнете, че е, приятелите на председателството е, ни запознаха с това е, докъде са стигнали разискванията в съвета и на този етап нашите виждания бяха фрагментирани. Е, не бяхме е, наясно е, какъв напредък можем ние да постигнем, нито пък какъв напредък е постигнат точно в съвета. Затова днес сутринта започвам с това въведение. За четвърти път говорим днес по този въпрос преди първото гласуване в началото на лятото. Имаме работен документ с 10 точки, разисквали сме го задълбочено. Това, което можем да направим днес, е да представим първите изменения, които е, пряко или непряко отразяват е, казаното от вас на минали заседание. Но това е общо стъпление. Нека сега направим крачката напред и е, нека е, положим усилия е, това, което мислим и чувстваме, да го отразим в изменения. Най-напред е, ще повторя това, което бе казано за сроковете. Да, има определени изменения е, на английски език, имаме изяснение Тоест, необходимост и желание е да а, изясним и да вземем предвид а, вашите бележки. А, а, датата, която беше спомената е 8 май. А, е, всички изменения, поступили до тогава, ще бъдат а, преведени и а, след това ще бъде даден още един срок. Много е важно да разполагате с текста на английски и след това той да бъде преведен, така че всички да вникнат добре в съдържанието, което предлагаме. Важно е също да преценим как ще формулираме измененията си. Няма нужда от дублиране няма нужда да повтаряме изменения, които вече са предложени към текста. Значи това е важно. Първо прочетете това, което вече е предложено и след това а, предлагайте самите вие. Нали, много ще се радваме да имаме стотици изменения и усъвършенствания, но а, нека не повтаряме. Е, значи първото ориентировъчно гласуване е, трябва да бъде проведено през юли и след това ще видим е, на къде да тръгнем от там нататък и как ще преговаряме. Ще имаме време да изясним всичко, така че е, ако желаете, можете да задавате въпроси за процеса от сега, за да си го изясним. Това е моето виждане. Няколко бележки. Е, значимото е къде ще поместим общата стратегическа рамка. Това въжи не само за нас, е, то е значимо и е, за комисията ИТРЕ. Общата стратегическа рамка не трябва да бъде предмет на акт по делегация, а трябва да подлежи на обичайната законодателна процедура. И е, сме предложили изменения в този смисъл. Естествено, това ще бъде изменение на член 12. Е, там се започва с внасянето на общата стратегическа рамка и е, нейното отразяване в заглавието на регламент. Тоест, е, в заглавието на регламента ще е, добавим обща стратегическа е, рамка – като ще уточним, че общата стратегическа рамка се урежда от общия регламент, регламента с общо действие. И разбира се, общата стратегическа рамка ще бъде приложена, т.е. тя ще има вид на анекс към регламент. Това е много важно. Още нещо в работния документ ще включим нов, по-ясен текст в член 2, е, с който ще изясним статуса на тази обща стратегическа рамка. Как ще го направим? На този етап оказваме, че ще представим нов текст. В настоящия момент този текст от правна гледна точка не е готов поне не е готов е, в подробности, но ще бъде готов до 8 май. Така че е, ще разполагате с рамката и ще е, бъдете в състояние да видите кои основни пунктове от съдържанието на а, общата стратегическа рамка която е в анекс, ще а, могат да бъдат разисквани и изменения, изменени по-късно. И нали, просто там ще се внесат обичайните нормални предложения за изменения. След това нека да кажа нещо за текстовете свързани с управлението на много равнища и принципа на партньорство, член 4, алинея 4. Укрепили сме позицията на публичните органи, това са регионалните и градските органи е, в взаимоотношенията им с други партньори и също така е, участието сега е предмет на е, по-добра дефиниция. Член 13. Договора за партньорство се изяснява. Предлагаме изменение за укрепване на принципите на партньорство при изготвянето на договора за партньорство и на отчета за постигнатия напредък. По макрорегионалните стратегии има изменение, с което се изяснява естеството на сътрудничеството и се укрепва значението на различните стратегии, включително за морските, речните басейни, градските територии в съответния регион. Това са пунктове, които е добре да изясним в началото. И бихме се радвали да чуем вашето становище. Да чуем становището на колегите, работещи по отделните фондове, за да си е, създадем представа е, какво точно можем да постигнем. Касандра, искате ли да е, вземете отношение по някои моменти, които не съм засегнал? Председател, Лята, вие искате да си запазите някои тайни за следващото заседание Констанца. Искате ли да вземете думата? Няма повече каквито и да било тайни. Напълно прозрачни сме. Ето, ако погледнем пакета за сближаване за следващите 7 години, знаем от предходните дискусии, че тук не става дума само за кохезионната политика. Става дума за много повече – Става дума за стратегията Европа до 2020 година, става дума за климата, за най-отдалечените райони, за демокрацията, така че тук говорим за един голям пакет, а не просто за един отделен проект от законодателен акт. Всичко това е свързано с естеството на Европейския съюз, защото е много важно за всички нас дали или не Европа ще успее да се възстанови през следващите 7 години. Това ще е най-важното за следващите 7 години и е от огромно значение процесът да е прозрачен. Само така ще можем да работим достатъчно добре заедно. По отношение на общата стратегическа рамка – Чудехме се дали това трябва да е приложение или да е отделен регламент. Но логиката тук е следната. Общият регламент е един рамков регламент, който покрива пет други регламента и няма как да има още един а, е, рамков регламент над него. А, именно това би се получило, ако има регламент, а не приложение. Работата е доста и трябва да направим всичко възможно, за да се променят нещата. Това е много важно, за да стигнем до нещо по- конкретно през юли. И това ще е важно за следващите 7 години за кохезионната политика. След това, подали сме няколко изменения. Първо, по отношение на гъвкавостта. Изменения 61 до 66. Това са много изменения. Говорили сме много за много фондовото програмиране и за финансирането по разходи. Така би се дала възможност на регионите да получат достъп до многофондовия подход. И ще се види дали ще могат да постигнат целите по Кохезионния фонд. Много неща бяха обсъдени тук през последните няколко месеца. Поздравявам ви за това и благодаря за подкрепата. Докладчиците след дълго обсъждане не успяха да се договорят за предложението на комисията за резерв за постигане на резултати. Идеята сама по себе си е добра, но тези инструменти не са необходими, за да се постигне този резултат. За това Смятаме, че трябва да се премахне резервът за постигане на резултати и това трябва да стане от всички части на текста. Всички искат да получат най-добрата програма, а, ще се затруднят и административните процедури, така че предлагаме да се изключи тази възможност. Същото въжи и за макроекономическите условия. Това също е, трябва да бъде заличено, член 21. Смятаме, че макронивото е важно. Държавите членки си имат собствени бюджети, това е ясно. Обаче, трябва ли регионите да се опитват да поправят грешки, направени от техните правителства на централно ниво? Също време, но ако в някоя страна има нужда от допълнителна помощ, е, тази помощ не трябва да се отказва. Имаме начин да направим това и по, през Кохезионния фонд, но принципно тази точка не принадлежи на общия регламент. След това говорихме много за така наречените условия екс-анте, докладчиците смятат, че те могат да са полезни. Но само ако това означава, че имат пряко отражение върху политиката на сближаване. Тоест, ако има ясна връзка между проектите в държавите членки по кохезионната политика и съответното законодателство. Връзката трябва да е ясна и за това сме подали съответните изменения 25, 38 и 65 и други. Силно се надявам, че ще успеем да въведем съответните проблеми, е, промени, извинете, в приложенията. Финансовите инструменти важно нововведение. Те ще са много важни през следващия програмен период. И за това е много важно да се намери начин, възможно най-ефективно да се използват средствата на дънакоплаците в регионите. Нашето предложение е финансовите инструменти да могат да се използват така, че да преодолеем че да надхвърлим субсидиите и средствата да могат да се инвестират и реинвестират, да могат да се използват повторно. Но всичко това трябва да се заложи в ясни разпоредби, които да бъдат включени в разпоредбите на регламента за финансовите инструменти. В това многообразие от дефиниции комисията изглежда малко се загубила и определението за финансови инструменти е останало леко неясно, така че сме подали и съответните изменения към това. Сега ако погледнем първия проект от доклад, първоначалния вариант, в него е ясно, че не са отразени е, всички елементи на многообразието, на дискусията тук в нашата комисия. Но това е само основата, както каза и Ламбърт. И се надявам, по-скоро да можем да ви предоставим и останалите изменения, например по отношение на упростяването. Нещо, което е много важна тема. В някои области има големи преговори не само тук, но и на други места. Парламентът в момента се намира в разгара на преговорите по многогодишната финансова рамка. И тук можем да направим някои предложения за промени, но трябва първо да се види какво се, може да се договори, договори с съвета по финансовия регламент. Затова по тази тема задържаме малко нещата, но през юни парламентът може да постигне крайно споразумение с съвета и ще видим до къде ще ни доведе това. През юли в комисията ще вземем съответните решения, така че да можем да започнем преговори с комисията и да можем да заявим своите най-важни изисквания за бъдещето на политиката на сближаване. През последните няколко месеца комисията ни подкрепя изключително добре. Дава ни и много информация. Но що се отнася до определенето на курса за бъдещето на кохезионната политика, трябва да имаме предвид гъвкавостта, макроекономическите условия, другите критерии за постигнати резултати. Може да се зачуди и комисията какво прави парламента, но повярвайте, ние работим възможно най-рационално и конструктивно и се надяваме комисията да ни подкрепи. Надяваме се да вървим ръка за ръка с комисията, защото така ще сме по-силни. Мисля, че комисията има интерес да ни последва тук. По отношение на гъвкавостта има множество аргументи. Ето, например, е, казва се, че тя е проти, се противопоставя на концентрацията на фондовете и е, че се дава възможност на регионите да имат по-голяма гъвкавост при вземането на решения как точно да постигнат целите по стратегията Европа до 2020 година. Регионите ни са много различни и трябва да има някаква гъвкавост. Така че чрез гъвкавост ще може да се подобри насочването и концентрацията на средствата. И накрая, по отношение на макроекономическите условия, може би трябваше да оставим тази тема за накрая, тъй като е доста спорна, но комисията каза, това е инструмент, който едва ли ще използваме, той е просто нещо като плашило, като предпазна мярка. И все пак, важно е да се покаже сериозно отношение, да се подаде един добър, ясен сигнал. Регионите трябва да видят, че ги подкрепяме. Има различни начини – да се работи по бюджетните трудности, много по-лесно е да се предоставят стимули и да се каже има държави, които се намират за труднено положение и трябва да им помогнем. Така че се надявам, че ще успеем да поговорим по тези въпроси и да се придвижим напред. Надявам се, че и съветът ще направи това. И ще покаже, че цени законодателната работа на парламента. Не може всичко да се слага на едно – ще продължим преговорите. Нека да не забравяме, че тук става дума за съвместно вземане на решение. Т.е. парламентът участва наравно и не може и така, когато съветът реши, да отменя теми, по които се водят преговори. Работим заедно парламентът не се противопоставя на съвета, това не е някакъв вид е, състезание. Напротив, целта е да постигнем нещо добро. Парламентът, разбира се, е орган, чието членове се избират на избори и за това се надявам, че е, се вземе предвид това, че ние представляваме своите избиратели от регионите, от общините и че всичко ще се преговаря и договаря открито, за да може всички да знаят какво става. Докладчите за Всянка и Върс Гудмани си има думата. Благодаря. Мисля, че сега започва решителната част от нашата работа, защото в края на кращата резултата ще са измененията. Първо, нашите докладчици, нека да кажа, са извършили отлична работа. Ако видите сега съществуващите изменения, според мене те отчитат, е, поне смятам, че те отчитат е, всичко, което бе предложено от мнозинството. Изменение 2, например. Докладчиците казват, че страните няма да имат право да действат напълно независимо за изграждане на партньорства за сътрудничество като се дава възможност това да правят регионите, т.е. да се отчитат методите на управление на много е, равнища. Това е отлично. Второ, е, прегледи на изпълнението. Според мен има причини да има това, но въпросът е тези, които е, искат да прокарат проекти, евентуално ще се ориентират към по-лесни проекти. И по този начин парите ще се е, насочат по-скоро към по-леките проекти вътре в една страна. Също много, много важно е изменение 7, според мен, а именно условията свързани с пакта за стабилност и растеж те да бъдат е, отчетени, но да има връзка и с е, Кохезионния фонд и възможността за освояване на средства от него. Много е важно това, защото ако действаме по обратния начин, ще трябва да мислим как е, да се заместят неща, които трябва да се решат до, се, е, до средата на тази година. Но също така трябва да е ясно как е, условията по пакта за стабилност и растеж са свързани с е, кохезионния фонд. За това за мен е много важно да застанем за е, това много добро и конкретно предложение, но да обясним какво означава тази връзка между политиката за сближаване, капацитета за освояване на средства, пакта за стабилност и растеж и така нататък. И накрая тази е, толкова смела стъпка да отпадне е, предложението, да отпаднат всички условия е, за е, макрорамката, рамката, Знам, че ще има хора, които ще кажат не. Знам, не знам дали либералите в 100% ще гласуват за. Аз лично подкрепям, подкрепям тази идея, но не мога да кажа как ще се развият. Друго, много сериозно, съм коментар. Аз а, съм член на комисията по бюджета и направих много сметки и ги изпратих на господин Нистел Рой и на членовете на Комисията за регионите. Направих изчисления за отделните пакети. Защото трябва много внимателно да се разбере, че основният проблем евентуално тук е, на дискусиите в парламента и в е, съвета ще е разликата в тези пакети за момента и за следващата финансова рамка. И ще видите в е, моята презентация, е, напълно съвпадат моите цифри с тези на комисията. Аз съм напълно доволен от това, което се предлага. Но първо, не е вярно, че страните членки нямат методология, с която да изчислят е, пакетите си за следващата рамка. Всички мини... регионални министерства вече са изчислили тези суми на базата на предложенията на... от юли миналата година от комисията. Колко ще получат, ако са по-малко развити райони, ако са много развити райони, ако са райони в преход. И мисля, че тази методология е различна от част първа на същ приложение второ на съществуващият регламент. Част едно е начина за изчисление, част две са горните стойности, третата част са политическите съображения. Нека да кажа, няма разлика. Всички страни а, са равнопоставени по начина по който се изчисляват пакетите. Няма различни подходи към различните страни заради техния размер, например. Та, когато човек няма цялата информация, започва доста да се изнервя, като е, изведнъж започва да изглежда, че не толкова развитите е, региони ще получат по-малко пари и така нататък. Не е така. Ако се изчисли на глава от население, ще видите, че по-малко развитите региони ще получат 6 евро на глава от населението повече. Е, регионите в преход са по различните там вече може би ще са по-малки сумите, обаче трябва да се разбере как точно ще се определят тези е, преходни райони, защото ще има преразглеждане. Три от е, сега съществуващите ще минат директно към развитите региони. Така че мога да ви кажа, че е, пакетите са изчислени напълно правилно. Въпросът е горните граници, защото има намаление, минус 5% е, е, като ясно. И тогава, естествено, че и горната граница ще е по-малка. И се стига сега до моето предложение – то не е конкретно свързано с регламента, но е част от тези 10 основни теми, които докладчикът постави. Ако в една голяма страна има трите вида региони неразвити, високо развити и региони в преход и сте си направили сметката и економиката ви е добре развита, тази гор... намаляване на горната граница няма да намали средствата ви. Но ако става дума за една малка страна, в която нещата не вървят е, толкова добре и регионите са само от един вид, тогава вече намалението ще е много значително. И тогава вече а, е, намаленията могат да стигнат до е, а, 25%, именно заради намаляването на тази горна граница. Аз разбирам, че е необходимо да има намаление, защото парите са толкова много, не са достатъчно. Но аз лично не съм съгласна с това, че а, е, горната граница в момента се разпределя от 3 3,2% до 3,7%. И вече е, тази е, горна граница ще зависи от това какъв е, е брутният вътрешен продукт на страната. Аз е, запитах е, комисията какво означава тази е, гъвкава горна граница. Uh, and Very was Just, just, just, uh, in order to continue to the objectives. To... За да продължим, ми отговориха, с целта на кохезионните фондове и да се намали е, разходите, ще се е, разпредели това ограничение на максималните суми. Добре, аз знам, че ние не можем да искаме повече пари в комисията по бюджет, съм, това е ясно. Но смятам, че тази идея да има една еднаква горна граница, 3,2%, ако искате 3,7%, е, но тя трябва да бъде една. Защото в края на краищата трябва да се спазва и принципа на кохезионната политика. Както ви казах, ако се развивате добре, няма да имате проблеми. Но, ако сложим ако сложим този ако сложим а, единна ставка, няма интервал, ще те има страни, които ще бъдат засегнати. <laughs> commission И смятам, че ще имаме сериозна битка с комисията. Знам, че те не са склонни да отстъпят. Така че ние трябва да бъдем много сплотени и да държим на своето. Much, Елизабет Шретер. Госпожа Третър. Госпожа Шротер е това. Благодаря. Благодаря на докладчикът. Благодаря и за поясненията за стратегията. Ние в работната група обсъдихме въпроса за общата стратегическа рамка и аз не съм убедена, още не съм решила дали всъщност идеята да се включи в общата стратегическа рамка, дали е толкова добре тази обща стратегическа рамка да става част от регламента. Даваме си възможност да има гъвкавост в рамките на 7 години и е, според мен е по-добре да има процедура, която да се отразява в регламента, в която да се оказва как да подхождаме към общата стратегическа рамка. Тоест е, да може парламента да използва тази стратегическа рамка като инструментариум за гъвкавост, защото всъщност ние не можем да предвидим какво ще се случи в следващите 7 години. Когато а, е, разработвахме съществуващите регламенти, нямахме ясна идея какво ще се случи с кризата, какви ще са последиците. Затова това Мисля, че трябва да помислим как да отразим всичко това в законодателния текст. Е, подала съм изменения, но има все още моменти, за които изпитвам съмнение. Второ. Според мен много интересен е вашия коментар по член Предложението на комисията е много ясно и твърдо за интегрирани политики и те да се развиват на място. Но като че ли подходът е твърде бюрократичен. Нашите докладчици са се опитали да намерят решение, Виждам, че са формулирани немалко приоритети, което е добре. Но смятам, че това може да породи и проблеми. Приоритетите ще бъдат от ключово значение за целият регламент. И тогава остава въпроса всичко ли ще оставим за ключовите моменти или ще помислим какви са другите начини да включим възможности да има гъвкавост. Трябва да има гъвкавост за средствата за регионите, за начин на определяне на регионите. Това е по-добрия начин за програмиране. А Доколкото разбирам, ако регионите постигнат целите си, те могат да се кооперират, ако правилно разбирам. А, примерно, за програмите за местно развитие, мисля, че остават неща, които не са достатъчно изяснени. Ако се елиминират показателите за изпълнение, не мисля, че това е най-добрата и възможност. Мисля, че трябва да мислим как да премахнем санкции и да въведем повече стимули. Смятам, че това е много по-удачен начин да се постигат целите на програмите. Голям проблем за мен са партньорства, договорите за партньорство. Защото се прави една обща формулировка и се дават препратки, но когато се стигне до местното ниво, Имаше много проблеми. Много, много сме дискутирали този въпрос. Затова ми се иска съм много разочарована, че не успяхме да избегнем този момент. Мисля, че ще се противопоставим. За това как се изпълняват партньорствата, смятам, че текста не е достатъчно добър, по-скоро отслабен, но смятам, че можем да търсим компромис. Сега, ако отслабваме формулировката за партньорства, ще отслабим и всички останали дейности, свързани с тях. Много от е, измененията всъщност са насочени точно към нещата, които коментирах и трябва да търсим някакви общи решения. знам, че не можем да постигнем съгласие по всичко, но е важно да имаме стратегия. идеята да се опростяват нещата е много добра, но има още много какво да се направи. Благодаря. Господин Влашек е не, не е тук. Йонас, сега ти имаш е, думата. Мадам президент, мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата докладчици и на всички, които са им помагали в работата, която ни представят. Естествено, нашата група, Обединената левица, ще даде и допълнителни изменения. Но искам да ви кажа, че е, в общи линии ние сме съгласни с първата серия от изменения и както каза колегата Ван Нистелрой, мисля, че е много важно да се подчертае, а, политическата позиция на нашата комисия, която се застъпва за запазването на някои основни принципи на политиката за регионите. Също така обаче смятам, че текста, който ни се предлага от комисията, е, твърде, твърде много е, съвпада съвпада с стратегията 2020, която е макроекономическа стратегия, разработена за държавите и тя не може да се прилага директно за регионите. Регионите имат нужда от подкрепа за разработка на своя собствена стратегия за развитие. Съгласен съм от друга страна с предложението на докладчикът да отпаднат макроекономическите условия. Е, Кохезионните фондове се отпускат на страните членки за подкрепа на е, регионите. И регионите не са отговорни за е, неизпълнението на страните член, техните задължения по създаване на бюдж... равновесие в бюджета поздравявам факта, че нашата комисия почти е, единодушно е, се обявява против е, резерва за изпълнение. За условията, за предварителните услуги, вие също съм съгласен. В предложението, особено приложение 4, се дават в подробности тези условия – и е, не следва те да надхвърлят е, рамковата директива, към която правят препратка. Също искам да ви обърна внимание на член 14. Искаме там да отпадне всичко, което комисията препоръчва за европейският семестър. За най-отдалечените региони и конкретните пакети за техните цели. Нашата комисия се произнесе ясно по този въпрос и се надявам, че ще има в втората серия изменения текст в този смисъл т.е. да се въведат едни минимални суми, така както се предвиждаше в първия регламент. И нашата група не би се съгласила този текст да отсъства. Ще имам и други бележки, които ще изложа по-късно. А сега искам само да подчертая, че е, договорите за партньорство трябва да бъдат изготвени от страните членки а регионалните власти трябва да бъдат консултирани е, от не само от държавите членки, но и от всички партньори. Всичко друго не е приемливо. Накрая се надявам, че е, позицията на докладчика на нашата комисия ще бъде е, подкрепяна от всички нас до края на процедурата и то достатъчно е, енергийно, енергично в е, преговорите ни с комисията и съвета. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега по списъка на ораторите пръв е Ян Обрихт. <coughs> Uh, uh, uh, Ще се изкажа на английски, тъй като текстът е на английски. Uh, uh, Сега започва последният етап от нашата работа, за това искам да благодаря на докладчиците за текста, който са изготвили. Естествено, има много важни елементи, но е, съм е, съгласен с Констанца, че общият регламент е основа за останалите регламенти. Тоест, това, което ще решим по общия регламент, ще предопредели позицията на нашата комисия и на целия парламент по целия пакет. Всъщност, е, някои от елементите, е, по които ще е, вземем решение сега, е, ще бъдат отрешаващо значение за седмия програмен период на регионалния фонд. Няколко бележки. Най-напред. Много е важен статусът от правна гледна точка на общата стратегическа рамка. Както знаем, Имаме предложение за общо програмиране на пет фонда. Имаме общ регламент. Първо с рамката и второ с сближаването. Ако имаме пет фонда, програмиране трябва да се предвиди за пет фонда и се поставя въпросът дали регламентът, общият регламент ще бъде оперативният акт на основание, на който ще се управляват тези фонда? Значи, парламентът предпочита да се работи с правен текст, който има юридически задължителен характер. Само, че комисията от самото начало предлага актове по делегация. И сега е специфично положението. Работният текст, предложен ни от комисията, е с такъв характер, че той не може да бъде нормативен текст. Текст с правно естество. И комисията потвърждава, че той не може да е, е текст с правен характер. Можем да реагираме по два начина. Първо, да се съгласим с комисията и да кажем, да, това не може да бъде текст с правно естество, то е просто текст с информационен характер, с правочен характер. Нещо като набор от насоки да се съгласим с комисията, че текстът няма да има правен характер, или пък вторият начин е да а, приемем а, предложението на нашите докладчици. Да приемем наименованието Обща стратегическа рамка, но да му придадем статус на а, правен акт. Значи да запазим названието, но да възприемем а, изцяло нов по характера си текст като се опрем на предложенията на комисията за взаимна допълняемост между петте фонда. Те трябва да съжителстват, да съществуват успоредно и трябва да се програмират заедно на практика. Мисля, че това е, е целта която няма да бъде постигната през едните години, защото колкото повече разискваме интегрирания а, про, а, подход, толкова по-отраслово подхождаме. Трябва обаче да положим поне усилията. И за това мисля, че другата възможна реакция е просто да създадем нов текст. Това е единствено логичното. Интересно е, че текстът, който предлага комисията е много полезен, обаче няма правен характер, а той има само естеството на насоки. Ако ми позволите да кажа нещо неофициално, това е капан, в който самата комисия е попаднала те ни обещаха, че ще предприемат фундаментални действия а, по общата стратегическа а, рамка и същевременно предлагат инвестиционни приоритети, така че имаме две нива на оперативност, на а, дейност. Мисля, че като имаме предвид ценността на текста, а, който няма юридически характер, ние можем само по този начин да подходим, да запазим названието му и да го превърнем в правен текст. Второ, е, подкрепям идеята е, да се превърне общата стратегическа рамка в анекс, но трябва да решим въпроса е, с допълняемостта на фондовете. И тук трябва да изходим от множествеността на фондовете. Системата се базира върху множествени фондове. Тук вторият момент е как да се уреди въпроса за спорта договора е, за партньорство, е, ние е, не разискваме въпроса е, за етичния кодекс, е, един от горещите картофи, така да се каже, в разискванията в съвета. Е, важно е да се даде време за тези обсъждания, но по-важно е да не се ограничаваме само с даване на допълнително време. Защото, доколкото разбирам, е, тук е предложена определена последователност. Първо се е, договаря споразумение за партньорство и след като то бъде подписано и одобрено, се е, стига до програмите. Не може по едно и също време да имате оперативни програми и договор за партньорство. Е, Значи това а, е правилният подход, но той не съвпада напълно с идеята, която ни предлага комисията. Всъщност а, ние укрепваме ролята на а, споразумението, договора за партньорство. Казваме, че то първо трябва да бъде одобрено преди да се мине към оперативните програми. Сега е, няколко въпроса. Какво имат предвид докладчиците, е, когато се разискват финансовите инструменти? Какво имат предвид те под е, специфични и тематични цели? Защото тук са казали thematic and specific objectives. Тематични и специфични цели. Това е въпрос. Също по член 17. Вие в изменението си предлагате цитирам. Комисията оценява информацията и прочи, и прочи, и може да реши при приемането на програмата да суспендира си, е, висящите плащания е, изцяло или частично в съответствие е, с правилата, приложими към конкретния фонд. Е, обаче има фондове, където няма правила за спиране. Знам, че според договора от Маастрихта в фонда за сближаване има норми за спиране на плащанията, но в социалния фонд и в регионалния фонд няма такива правила. Затова е, искам да ви обърна внимание на този момент. Това е всичко за сега. Искам да благодаря за това, че е, сте въвели елемента списък на критериите за тъй наречените функционални райони или райони с определени функции. Е, вчера разисквахме това, говорихме за функционалните райони, за градските райони. Е, да, на нас да, ни се струва, че е много интересна тази тема. Благодаря, Ян. Корнелия viel Lobenswertes gesagt worden äh, zu dem, was die Berichterstatter vorgelegt Благодаря. Мисля, че вече много беше казано, най-напред от самите докладчици. И съм съгласна с много от казаното. Е, обословеността, запазването, резервирането на фондове, да, това е чудесно. Нали имаше една точка, в която говорихте за резултати на основата на оценка. Струва ми се, че и това е много добра идея. Що се отнася до договора за партньорство и изменение 46, и 6 трябва е, да признаем, че и това е добра идея, да създаде малко повече време за изготвяне на програмите. Лично е, аз много се радвам, че е, сте взели предвид е, демографския фактор. Той заслужава по-специално внимание. Въпросите ми сега. Предварителните условия. Струва ми се, че тук трябва да помислим отново. Защото трябва да видим дали условията трябва да функционират успоредно с политиката за сближаване. Не трябва ли да възприемем по-друг подход? и да кажем а, как трябва да изглежда картината и какво искаме да постигнем, както и какво не искаме да постигнем. Не съм сигурна, че е, подходът е напълно последователен. Не съм е, сигурна какво означава е, така градове е, с особен размер. Не възприемам понятието. Е, има ли критерии, на които отговарят те? Приоритетите и връзката им с целите. Мисля, че за това трябва да си поговорим отново. Извън тези бележки, на втория кръг – където се визира акредитацията, постигнатия напредък и така нататък. Тази група ще оставим на страни. Но последният въпрос, който ще поставя са финансовите инструменти. Мисля, че и за тях трябва да си поприказваме. Какво? Имаме предвид чрез подхода си към финансовите инструменти трябва по-внимателно да помислим. Извън тези бележки, мисля, че е, това, което е направено е много добра основа за работата ни от тук нататък. Председателят, благодаря, Владимир Майнка. Е, ето мое първа Благодаря, госпожо председател. Това е първото ми изказване е, в тази комисия. Бях е, член на комисията по бюджета, където работих 8 години. И е, заработих специално е, по бюджета за 2010 година. Най-напред искам да, да поздравя докладчика за свършената работа. този документ ще се превърне в добра основа за е, по-нататъчната ни работа. Преди около 7 години представители на комисията дойдоха на заседание на бюджетната комисия и заявиха, че трябва да орежат с 10% средствата за държавите членки поради недобрата освояемост на средствата. По това време бях кмет на град. И имах много пряк опит с тези процедури. А според опита ми, е, получаването на е, пари от комисията отнема най-малко две години от постъпване на искането до превеждане на средствата, така че там има страшна бюрокрация. Обсъдихме е, въпроса е, с комисията. Вследствие на предприетите мерки, бюрокрацията в комисията беше ограничена, сведена до минимум, обаче тази бюрокрация не изчезна. Тя се премести в държавите членки. Е, и сега държавите членки имат ужасни правила а, за а, ползване на средствата. Трябва да намалим административните тежести и да положим усилия да хармонизираме правилата в тази сфера. А, както а, а, колегата а, каза в а, своето изказване, а, ние. А, Имаме добри възможности, но а, като че ли а, сме малко лениви а, в а, а, освояването на средствата. А, мога да говоря, изхождайки от опита в Словакия. В много държави членки има а, лоша инфраструктура и има доста пречки, които трябва да бъдат преодолени. Представете си, че а, в една държава на определено място има мост и внезапно стане наводнение, което естествено се отразява върху проекта, който сте представили за модернизация на моста. Ако получавате европейско финансиране, длъжен сте да съфинансирате с национални средства. Поради наводнението обаче се налага да ревизирате сметките си и понякога се озовавате в положение, в което правите разходи, които вече не подлежат на осребряване по програмите на Европейския съюз. Това може да се окаже голям проблем. И този е, проблем се дължи на уредбата на съфинансирането и на дефинициите. Мисля, че тук трябва да се предвиди по-голяма гъвкавост, за да се решават такива проблеми. Очаквам е, да работ... работата си в тази комисия и се надявам, че ще изготвим добри правила за следващия е, финансов период. Благодаря, Ален Кадек. Oui, merci, euh, madame la présidente. Euh, благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря на Ламберт и на Констанс за работата им. Е, заслужена е похвалата към колегите. Най-напред е, с какво съм съгласен? Аз също мисля, че е абсолютно неприемливо общата стратегическа рамка да се изготвя чрез акт по делегация. Добре е той да бъде анекс към а, общи регламент и да бъде предмет на а, обичайната законодателна процедура. Също така, резервата за резултатите трябва да се махне. Това само на пръв поглед е и привидно е добра идея. По условията предварителните. Те ще улеснят освояването на средствата, но мисля също, че те трябва да се ограничават а, стриктно до приложното поле на а, фондовете, а не и да се разпростират към допълнителни административни такси и прочие. Но идеята е, е интересна. Все пак, от самото начало с някои колеги аз съм а, за макроекономическите условия, но искам да чуя и Констанс каза това. А, дали а, не може чрез а, тази мярка да се наказват регионите за това, че не спазват бюджетния дефицит? Все пак оставам убедена, е, че политиката на сближаване не трябва да бъде напълно откъсната от общите а, е, усилия, които се полагат в държавите членки за справяне с бюджетните трудности. Тук трябва да се е, помисли. от член 20 докладчиците предлагат да се махнат алинеи 3 и 4. Когато в междинната оценка се прецени, че програмата не постига добре резултати. Аз мисля, че тези алинеи трябва да останат. Не можем да изпразним от съдържание уредбата на резултатите, която ни е така при сърце. Не бива да се допуска прекален автоматизъм при налагането на санкциите. Това е позиция, която винаги съм отстоявал. И в заключение, досежно а, механизмите а, за а, макроусловията на регионално развитие трябва да се обвържи задължително а, оперативната програма а, с макрорегионалните показатели и условия. И също така трябва да се предвиди връзка с националните програми, за да може да се канализират пък макрорегионалните програми. Това са моите идеи, а, които ще разгърна в предстоящите дискусии с докладчиците. Thank you very much. If I could just get the list. Pan Tomasz Poręba, bardzo proszę. Благодаря. Пан Томаш Поремба има думата. Dziękuję bardzo за e, możliwość Пани Френчанца, шановни... Благодаря много. Благодаря за думата. Дами и господа, фактът, че тук в тази комисия вече няколко месеца работим по бъдещата политика на сближаване е отличен, но притеснителното е, че няма как да я приемем преди да се приеме многогодишната финансова рамка. И така изглежда, че тук работим без един много важен елемент, на именно финансирането. Разбира се, политиката на сближаване – има своите по-особени характеристики е, от гледна точка на страните, които са нетни платци. От Люксембург, например, се получава доста притеснителна информация за освояването на средствата, за коригиращия бюджет. Политическият контекст е много важен и в нашата работа тук – и така, нека да благодаря на докладчиците и да кажа, че повечето от техните предложения са много добри. Доволен съм, че се заличи макроекономич... Е, ще се... Доволен съм от предложението да се премахне макроекономическата условност и е, смятам, че трябва да се съсредоточим върху засилването на макроекономическите стратегии. И трябва тук да подчертаем, че оперативните програми, макрорегионалните стратегии имат за цел да изпълняват целите на кохезионната политика и да допринасят развитието на целия Европейски съюз. От името на ЕКР мога да кажа, че ще подадем изменения. Ще разговаряме с докладчиците по-подробно. Противници сме на намаляването на лимита до 2% и половина. Това няма по никакъв начин да помогне на по-слабите страни и особено на тези, които в момента са в тежка финансова криза. Благодаря на докладчиците. Повечето им предложения са насочени в правилната посока и се надявам, че и смятам, че въпросите, които споменах, ще бъдат формулирани като изменения от нашата политическа група. Важно е комисията да говори с един глас. Благодаря, госпожо председател, казва госпожа Манеско. Нека да благодаря на докладчика Констанца Ламбер. care în mare parte sunt de acord. Nu am să repet ceea ce s-a spus deja, aș vrea doar Съгласен съм с предложенията като цяло. Няма да повтарям това, което бе казано, но искам да обърна внимание на публично-частните е, партньорства. 54-ти член в предложението е свързан с е, дейности, които носят е, доходи. Начинът, е, по който се изчисляват тези суми от е, комисията, всъщност отнема на възможността за функциониране на частно, публично частни, частните партньорства. Е, въвеждат се всъщност два начина на изчисления, които да, създават е, правна несигурност. Мисля, че трябва да, изчи, да изчистим а, метода, така както е предложен в 54 алинея 1а. Мисля, че трябва също ясно да обозначим, че критериите за селекция ще бъдат валидни и за такива проекти за публично-частни партньорства, както и проекти, които се управляват с публични средства. Тоест да има равноправие между е, възможностите на частния сектор и е, публичните проекти. По въпроса за прозрачността, е, комисията трябва да иска от страните членки да представят програмите и да ги изнасят на един сайт е, на интернет, така че да могат е, гражданите да се произнасят също по тях. Е, тоест, по този начин, още преди да се вземат окончателните решения, когато се публикуват предложенията, гражданите могат да вземат отношение. Много се радвам, че се подчертава значението на инструментите за предоставяне на информация и задълженията в това отношение на регионалните власти. Ако Искаме обаче и малките и средни предприятия да имат възможност да участват в подобни проекти, е, трябва да има достатъчно информация и за тях също така и възможности за консултиране на тези малки и средни предприятия. Да има възможности и за диалог с местните власти. За кон... контрактите, договорите за партньорства според мен би било много добре много добро е предложението за сменяне на срока от 3 месеца с 6, защото това е напълно разумно. Но считам, че също е много важно да се е, страните членки да имат задължение да консултират регионалните и местни власти – защото е, няма никакво съмнение. Всички искаме да има управление на много равнища. Тоест, думата на английски трябва да се е, замени Е, думата шал, която се появява в текста, трябва да се замени с английската дума must, т.е. задължени се защото в противен случай ще оставим възможност на страните членки сами да избират дали да го правят или не и ще нарушим принципа за управление на, различни, на много нива. Също поздравявам е, усилията на докладчика за отправяне, за заличаване на макроекономическите е, условия групата ОДЕ няма да подкрепи това предложение, но все пак е важно да видим как ще проведем и преговорите. Поне 13 страни членки дадоха сигнал от е, Люксембург, че са против този тип макроекономически условия. Колеги, Нека да коментирам. Не искам да ограничавам времето ви, защото знам, че е много добре да можем да представите мненията си, е, но сме на път вече да излезем от графика, затова ако можете да се ограничавате. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η, η, η έκθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική και νομίζω θα είναι χρήσιμη. Господин Хрисохилос. Благодаря, госпожа председател. Мисля, че това е изключително полезно занимание. Е, тази дискусия ще ни помогне много за формулирането на изменения. Що се отнася до макроекономическите условия, които в крайна сметка представляват санкция или наказание? Е, целта ни тук е да помогнем на регионите да планират дейността си и честно казано една голяма тояга едва ли ще ги стимулира да изготвят по-добри планове за региона си. Много важно е да се види как точно очакстват регионите в програмирането на, по всички програми, които ги засягат. Те трябва да участват в формулирането на политиката. Честно казано, не съм особено сигурен, че позициите на регионите се вземат предвид преди да се формулират програмите. Не съм сигурен, че те участват и в наблюдението на програмите. Затова най-добрият начин да гарантираме това е да го вкараме в законодателния текст. Е да, има етичен кодекс, но това не е достатъчно. момента, в който парламентът доби права на съвместно вземане на решение, изглеждаше, че това ще реши нещата, но опасявам се, надеждите ни са били твърде високи трябва да помагаме е, и държавите членки и регионите. И когато държавите членки и регионите изготвят програмите си, те трябва да имат предвид програмирането на европейско равнище, за да може регионалните и националните планове да пасват на общата насока на планиране. Що се отнася до резерва за резултати Добре, но трябва да имаме добри критерии. Не може а, да се работи без конкретни критерии. Може да се окаже, че в един регион се постигат добри резултати в а, а, социалната област и добри резултати в екологичната област. Тогава тези а, два добри резултата трябва да могат да се комбинират и да се вземат предвид при разпределенето на средствата. Не може да работим само въз основа на економически критерии. Другите критерии също са важни. Още нещо. Притеснение, което изразих и в обсъждането по кохезионната политика, притеснение, което е важно и тук. Става дума за допустимостта до средства по Кохезионния фонд, член 82 от общия регламент, казва се, че базовия период за разпределянето на регионите 2006-2008 е година, а пък за Кохизионния фонд 2009 година. Виждам тук големи е, промени може да изглежда, че това е основният период или, не знам, референтният период, може би, но нека да си помислим какво се случи през 2008 година. Ми точно тогава ни се стовари на главата на економическата криза. Тогава, а, нека да не забравяме, че всички години до 2011 година бяха сигур, силно маркирани от кризата. И трябва да се има предвид че това е бил особено сложен период. Господин Бощинаро. Uh, Благодаря, госпожо председател. Мога да подкрепя философията и насоката на, на, на общия регламент, така както е коментирана от двамата с докладчици, защото това е много важен елемент и можем да се на, договорим и да съберем силна подкрепа за преговорите си в съвета. Много добре е това. The partnership contract and then in the code of conduct. As... Много важно е в, партня... в договорите за партньорство и в етичните кодекси да се е, засили административния капацитет на държавите членки. Това е важно, защото някои държави членки днес се сблъскват с сериозни проблеми и с новите, доста сложни кохезионни политики от а, а, тяхното формулиране до тяхното приложение е много важно да има много добра институционална е, много добър институционален и административен капацитет. Това може да стане само ако се е, гарантира споменаването му първо в е, договор за партньорство и второ, ако има силни правила в етичния кодекс. Някои държави членки няма да са особено доволни тук, но ако искаме по-добро приложение на кохесионната политика, ако искаме по-добри резултати от нея, това е единствения начин да променим нещата. Само така ще можем да обърнем а, е, отрицателните тенденции от днешния ден. След това. Има притеснения сред държавите членки, има притеснения сред депутатите по е, тази неприемлива част от предложението и моето становище след много разговори е следното. От Генерална дирекция регионални въпроси и Генерална дирекция мобилност трябва да се занимаят с този въпрос, за да може за да можем да сме сигурни, че общата стратегическа рамка а, ще вземе предвид всички тези елементи и ще работим заедно с комисаря Хан и комисаря Кайла, за да можем да сме сигурни, че има политически гаранции двата подхода, двете философии да се съберат и да могат да подкрепят Кохезионния фонд. Тук ми трябват гаранции а, от всички страни. Аз съм докладчик по Кохезионния фонд и за мен това е много важно. Благодаря много. Поздравления на докладчиците за отлично свършената работа. Луиш Алвареш. Citar os, eh, os relatores por o excelente trabalho que estão a fazer, num sentido que me parece. Благодаря много. Искам да благодаря на докладчиците за работата, която са извършили. Мисля, че се движим в правилна посока, готвим се за новия програмен период и изглежда този нов програмен период ще бъде доста по-сложен в своята структура, в е, дефинициите, в приложението. Така че, целта на докладчиците е да обединят регионите чрез партньорски проекти. И така, сега имаме един период от една година, през който се определят е, оперативните програми. Е, доста сложно е, е да се работи в този момент. Кризата продължава и е трудно да се заделят средства за инвестиции. И така, тъй като положението е доста сложно, е много важно да работим на регионално и местно равнище, когато дефинираме новата си рамка за планиране и за това трябва да се постави ударението върху новите инвестиции. И тук е, искам да кажа, че съм напълно съгласен с идеята за макроекономически условия. Погледнете, например, автономните региони. Има някои региони в Европа, които са административно и финансово отговорни за политиките, които прилагат. Напълно ясно е, че ако накажем тези региони, економически или финансово, тъй като съответната държава членка не прилага достатъчно ограничения в бюджета или има други макроекономически проблеми, това е просто нечестно спрямо съответния регион. И така, кохезионната политика има някои цели, които имат е, множество цели, които имат общата цел да насръчат економическото развитие в Европа. Но кохезионните но мерките по кохезионната политика не могат да са насочени само към това. В крайна сметка, нейната цел е да намали разликите в благосъстоянието на различните региони в Европа. Така че, ако погледнем начина по който се разпределя средствата за най-отдалечените райони, виждаме всъщност един доста лош пример. Трябва да се намалят разликите в богатството, материалните разлики между различните райони. Това е най-важното. Marie Therese, could somebody just No, she was not sleeping. I was looking at her. No, she no. was just... <laughs> Госпожа Санчес Шмидт. Благодаря. Аз естествено искам да благодаря на докладчиците. Много интелигентно се отразил дебата, който провеждаме от няколко месеца. Приветствам измененията за юридическата е, характер на стратегическата рамка, за подсилването на текста за партньорствата по-доброто из... връзка между целите и нуждите, териториалните нужди, списъка за градовете, които участват в платформата Urban не отпада, това е добре. Въобще поздравления за докладчика, но мисля, че можем да запазим една част от член 21 за да се направи така, че структурните фондове да могат да се използват за инвестиции и за растеж. 61-66 изменение. Докладчикът не счита ли, че рискува да се намали целта за концентриране на целите, ако влезе този текст. Е, добре е, че се внася в определени моменти и е, думата териториална. Мисля, че териториалното сътрудничество трябва да се разгръща на всички нива на програмиране и очаквам с нетърпение втората, втория тур от изменение и поздравявам отново докладчиката. Янс Нилсен, моля. Thank you. Thank you very much. Sorry. I will be very brief. I am a new member of the parliament. I'm a new благодаря много. Съвсем накратко. Аз съм нов депутат в Европейския парламент. и Искам да кажа, че съм изключително впечатлен от работата, която тече тук, от начина по който тече дискусията в комисията и от предложените от докладчиците текстове. И тук искам да кажа, може да съм нов в Европейския парламент, но в никакъв случай не съм новак по отношение на приложението на кохезионната политика. Аз е, работя на ръководна роля в своя регион от е, началото на 90-те години. И тук искам да подчертая нещо много важно – значението на регионалното партньорство. Регионалното партньорство е отрешаващо значение за приложение на политиката. То е много важно за регионите. Само така регионите ще постигнат успехи в регионалното развитие. И искам да подчертая а, това, за да може всички да го имат прави, Да ще говоря с докладчиците. Благодаря. Благодаря много. Не очаквах, че последните изказвания ще са така сбити, а, така че имаме още 10 минути. Ако комисията е готова да реагира а, веднага, с удоволствие давам думата. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, firstly, uh, I also would like to pay tribute to the work of... Благодаря много, госпожа председател. И аз искам да поздравя докладчиците за качеството на работата им. А, общия регламент е доста сложен, много дълъг, много а, а, сложен, така че докладчиците успяха да навлязват в възможно най-големи подробности и да изготвят изключително добре формулирани изменения. От гледна точка на комисията имаме възражения срещу някои от тези изменения, но като цяло всички формулирани изменения показват много добро разбиране на материята и е на основните принципи, въз основа на които е изградено предложението на комисията. Давате си сметка, разбира се, че комисията ем, имаше съвсем кратък срок да прегледа измененията. Да не говорим, че те засягат най-различни пододели в комисията, така че ще направя коментари по основните изменения само. Първо, по отношение на принципа на партньорство. Е, благодарим много за подкрепата е, от страна на парламента е, за настояването на комисията на партньорството. Работи се по етичния кодекс, вече процесът на одобрение в комисията при е приключил. Това стана на 24 април и документът вече е прехвърлен на парламента. Този документ съдържа съдържанието на етичния кодекс и основните идеи и принципи за прилагане на практика на принципа на партньорство и за различните фази от подготовката провеждането и приложението на споразуменията за партньорство. Единственият въпрос, който искам да, на който искам да се спра тук, е това, че изглежда, че по отношение на партньорството парламентът предлага да се въведе двустепенен подход, т.е. да има разлика между партньорства, в които участват регионални и местни органи и други партньорства. Така поне изглежда от настоящата формулировка. Доста силно е разграничението. Принципно ние работим с понятието партньорство, което обхваща всички участници. И в дадена държава или в даден регион Концепцията се преформулира в зависимост от местните условия. Но все пак трябва да се има предвид, че в тези партньорства могат да участват различни участници. Има няколко изменения, които имат за цел да разяснят или да засилят елементи от нашето предложение и тя ги подкрепяме. Ето, например, това за предварителните условия. Благодарим за подкрепата, също подкрепата за принципите, е, за подобрението на ефективността на плащанията. и на разходването на средствата. Е, може да подкрепим и предложението да има е, връзка с конкретния тип инвестиции. Това може да е свързано и с въпроса за преместването на друго място, който е засегнат в член 61. Така че там проблем няма. По същия начин, член 113 за одитите, органите за одит, това е нещо, което също можем да приемем. Гъвкавостта е важен въпрос. Виждаме, че в някои обстоятелства се налага пълна гъвкавост. Трябва да има и приоритетен достъп, включващ различни категории и региони. Подкрепяме това. Що се отнася до ограниченията за финансиране на инвестиционни приоритети от различни тематични цели, може да се введе и там известна гъвкавост, но трябва да има ограничения. Въпросът е да има пропорционалност. Гъвкавостта е, е необходима там, където средствата са ограничени, но всичко това трябва да се държи под някакъв контрол, защото иначе може да да има опасност цялата логика на политиката на, на меса да бъде подкопана. Имаме проблем със следното обаче – смесването на средства от различни фондове. В крайна сметка, поради изискванията за управлението на средствата от бюджета, те трябва да бъдат държани отделно. И ако се комбинира средства от различни фондове, до твърде голяма сложност, която според нас няма да донесе нищо положително. И за това могат да се използват средства от различни оси и е възможно индивидуални операции да бъдат финансирани от различни фондове. И така, според комисията не е необходимо да има сливания в рамките на приоритетните оси. Още няколко неща, по които имаме възражение. Първо, срока за представяне на програмите. Предлага се партньорските договори да вляза в сила да бъдат подписани до 6 месеца след приемането на регламента след което оперативните програми да бъдат подадени в рамките на 3 месеца от приемането на договора за партньорство. По този начин са очертани и стъпките. Целта е договор за партньорство да получи повече време, защото той е водещия стратегически документ. Има обаче и резерви тук. Първо, губи се време. Ако се работи по този начин един след друг, двата периода, тогава се отлага началото на програмата. Според комисията това не е добре, защото програмите трябва да могат да се приемат възможно най-бързо. Второ, идеята за иерархичност между партньорските договори и програмите – е по-сложно формулирана от простата идея партньорските договори да са на първо място. И мисля, че тази сложност добре се представя в предложението на комисията. Има различни споразумения, различни уредби в различните държави членки. Ето там, където държавата е федерална, няма как да има подход отгоре надолу в държавата членка по отношение на дефинициите на договор за партньорство, а по-скоро там ще има много силен подход отдолу нагоре, защото регионите ще дефинират програмите и по този начин ще допринесат за формулирането на партньорските договори. И тъй като има такова голямо многообразие, според нас този подход на график с две стъпки не е подходящ, да не говорим, че, както казах, забра... забавя процеса. Независимо от това, дали има съвместно подаване или а, индивидуално подаване, целта няма да бъде постигната. Уважаеми господин генерален директор, Извинявам се много. А, налага се незабавно да пристъпим към гласуването, защото часът за гласуване дойде. А, надявам се, че ще можете да продължите след обеда. Имаме час и половина. А, значи половин час за всяко становище и така. Всеки, който иска да се изкаже, да даде знак още в началото на дискусията. Първото становище е Европейска програма за социални промени и иновации. Господин Томаш Поремба има дума. Е, Благодаря много. Преди да представя изготвеното от мен становище, Искам да кажа няколко неща за общия принцип. Като част от законодателния пакет 2014-2020 година комисията представи предложение за регламент, в който се очертава нова е, програма на Европейския съюз за социален напредък и заетост. За какво става дума? Ами, комисията предлага да се комбинират три съществуващи е, инструмента. Програмата Прогрес, програмата ЕОРЕС и механизма за микрофинансиране за заетост и социално приобщаване. Прогрес в рамките на една програма Прогрес за социална програма, промяна и социални иновации. Целта е да се постигнат целите на адекватната социална защита, интелигентни растеж, социалното приобщаване и прочи. Тези цели са добри, всичко звучи добре, но имаме няколко въпроса. Каква е добавената стойност на комбинирането на тези три елемента? За какво става дума тук? Просто комисията иска да улесни работата си или? Притеснявам се тук, че комисията не разграничава между дейностите по новата програма и подкрепата, която може да се получи по кохезионните фондове, т.е. може да има дублиране. Притесняваме и нещо друго – увеличаването на административните разходи. В националната економическа ситуация, в настоящата економическа ситуация това е неприемливо. Освен това, предложението на комисията, що се отнася до 5 бюджетен резерв, това също е притеснително не е ясно за какво ще се използва този резерв. И за това аз предлагам този резерв да се преразпредели. Освен това, микрофинансирането е много важно. Малките предприятия и микропредприятията съставляват приблизително 99% от ново създадените в Европа дружества. И ако се увеличи процентния дан на микрокредитите в бюджета, ще се борим с социалната изолация. И така, 3% за тази цел, 1% за кредити, 1% за микрофинансиране. Това е моето предложение. В становището си споменавам и необходимостта да се опростят административните процедури. Изразявам своето безпокойство и за средствата за насърчаване на социалните иновации и експерименти, без да се оточняват конкретни цели. Смятам, че трябва да има повече гъвкавост по отношение на този процент. Също така, смятам, че Европейската комисия трябва да представи статистически данни за ефективността на програмите. Особено във връзка с достъпа до ЮРЕС. Трябва да се съсредоточим по-конкретно върху младите. Затова дейността по тези програми трябва да бъде насочена към техните потребности и към трудностите, с които те се сблъскват. Целите на тази програма могат да бъдат постигнати само ако регионите и градовете участват на всички етапи на приложението. В момента регионите са сред най-важните участници в социалната политика и могат да играят много важна роля за намирането на инновационни решения. Затова този тип регионални организации и институции трябва да участват още от самото начало. Говоря и за метода на отворена координация, много важен инструмент, особено за социалната политика. Според мен, е добре да се обсъди дефиницията на понятието дружество със социална насоченост. Факт и по-конкретно факта, че печалбите не могат да се разпределят сред акционерите. Благодаря ви много. Надявам се, че ще работим добре заедно. Благодаря. Има ли някой друг, който иска да вземе думата по това становище? Моля, заявете желанието си сега. Добре, докладчиците в сянка, госпожа Каденбах. С това затварям списъка за изказване. Благодаря. В становището се съдържат много неща, с които съм съгласна. Ще вляза малко в подробности, за да ви е, покажа в каква посока ще се движи мнението на социалистите и демократите. Съгласни сме, че концентрирането на инструментите, което се предлага от комисията, не е проблем, защото има три отделни програми с различни цели. Комисията казва, че ще окаже необходимата помощ, но не трябва да се забравя, че става дума за три различни програми. Структурните фондове, социалните фондове и фондовете за регионално развитие. Те са свързани помежду си е, с, програмите по социалния фонд, е, микрокредитите също могат да върват по тези е, средства по социалните програми. Така че има, има припокриване и трябва да се търси възможността да се привличат средства и от е, трите програми. Трябва да се използва максимално е, метода за открита координация и да се провеждат е, консултации с социалните, социалните партньори. Нека да се споменават и социалните партньори, не само страните членки за въпроса за неправителствените организации, които нямат представителство на европейско ниво, те също трябва да имат възможност да участват. Подкрепяме искането на докладчикът местното и регионалното ниво да бъдат посредници. За дефиницията на дружество с социална цел – Бихме искали там да фигурира една ясна дефиниция. В противен случай няма да е ясно за дружествата дали могат да участват в такива програми или не. В миналото имахме оценка както качествена, така и количествена и не би следвало да се изкривява равновесието в това отношение. Трябва показателите да отчитат и едното, и другото. Да кажем ясно, че не говорим само за създаване на работни места като бройка, но те трябва да са и качествени такива. Микрокредитирането най-добре е да се търси начин е, да е, могат хората да получават възможност да стигнат обратно до устойчива заетост. Е, много често хората търсят в миналото средства, за да започнат бизнес, но в края на кращата се оказват само задлъжняли. Тоест, трябва да се търси някакъв елемент на сигурност, когато тези хора търсят преквалификация. 50% намаляване на средствата за социални, програми за социални експерименти. 25% за нас е по-удачната цифра. 20% предложени от комисията за общия бюджет е, за кредити е добре като сума. Мисля, че следва да продължим с преговорите за процента. На моменти има нужда за изчистване на формулировката. Примерно е, там, където не е достатъчно ясно бенефициентите дали са а, е, работещи или търсещи работа. Когато се говори за млади хора, трябва да обозначим, че би следвало да има мерки, които да позволяват на младите хора да търсят работа извън границите на своята страна. Мисля, че по отношение на принципа на субсидиарност не трябва да се притесняваме, защото цялата наша дейност е, се подчинява на този принцип. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Това е госпожа Дели. Съжалявам, че толкова късно бе предложен предложението за доклад. Комисията отдавна предложи текста и ние сме работили вече дълго време по него. Искам да подчертая, че е необходимо в програмата да се засили принципа за партньорство в управление на програмите. Ние като представители на Зелената партия не сме за това да има определени проценти за различните приоритети. За нас е най-важно да се формулират ясно приоритетите, но да се остави достатъчно гъвкавост при разпределение на средствата. Защото в противен случай в е, определен приоритет могат да останат средства, а в друг е, те да не достигат. А когато се работи по партньорства, ще има достатъчно сигурност, че средствата ще отидат там, където има нужда. Също ни се струва, че е важно да направим така, че иновациите, социалните експерименти да се подкрепят от конкретни проекти, разработени на място, а не само много мащабни проекти. Тоест да има елемент на местна инициатива. За това смятаме, че е, партньорствата трябва да бъдат подкрепени, но да се дава възможност да действат и е, хората на място. Споделяме загрежеността за това, че е, трябва да има достатъчно мерки за подпомагане на младежите. Редно е да има един четвърти стълб в тази програма, която да се отнася, който да се отнася именно за в подкрепа на програмите за младеща. Мисля, че е, нашата комисия трябва да подкрепе един такъв подход. Също трябва да подсилим елементите за развиване на гражданския аспект, включително елементите за равнопоставеност. Ние ще подадем изменения. Ние сме участвали в работата по доклада от самото начало. Ще търсиме възможност да сближим позициите на Комисията по заетост и Комисията по регионално развитие. Господин Лухан, в сянка, просто не ви видях. Заповядайте. Благодаря. Благодаря. би следвало да търсим ние много радикална промяна на работата, особено по мерките за трудовия пазар, защото е, глобализацията, технологизацията всъщност водят до проблеми в определени, определени отрасли, но създават възможности за други, т.е. за много високо развитите технологии, например както и е, създават и нови отрасли, които просто не съществуваха. И различни социални групи са засегнати от тези промени. Затова поли... европейските политики, националните и регионалните, трябва да бъдат насочени към а, конкретните проблеми с една добра координация, защото това ще е от полза за трудовия пазар. Също трябва да опростим начините за отпускане на средствата и да има достатъчно ефективен и единен подход при отпускането на тези средства. Трябва да се търси също така и измерението за постигане на социални промени. Много е важно и трите програми да бъдат унифицирани в това отношение. ЕУРЕС, програмата за микрофинансиране, защото когато има подобно хармонизиране, те ще могат да се допълват и ще се улесни и елемента на контрол. Тези три инструмента трябва да бъдат направени много по-ефективни, за да се подпомогнат и социалните политики на европейско ниво. Що се отнася до общите цели на ново предложените програми – те трябва да целят и модернизиране на европейското законодателство с цел да се гарантира по-ефективното му изпълнение. Много важно за гражданите е и то най-вече за гражданите от Юго-Источна Европа, защото знаете, че те все още не могат свободно да търсят работа навсякъде в Европа. Та по тази причина трябва да има добра координация между трите инструмента. позицията, която ще вземем, ще зависи е, до голяма степен от е, националната принадлежност и политическа принадлежност на депутатите. Затова мисля, че трябва да търсим е, промяна. Целите, европейските цели не се радват на обща подкрепа, имаме различни стратегии и те трябва да бъдат отчитани в настоящия регламент. Не, ако предлагаме регионална политика с достатъчно елементи на сближаване, трябва да я координираме и с останалите аспекти на европейските политики, включително отрасловите политики. Както и да координираме с целите на стратегията 2020. Тоест, този регламент ще докаже нашето желание да създадем една солидна база за социална политика и стремеж да изградим доверие между всички заинтересовани страни, всички нива, европейско, национално и регионално, в духа на целите на стратегията 2020. Също така има нужда от промяна в социалната област, има нужда от е, приобщаване. Ние за сега не сме намерили начина по който да търсим социално обновяване. Европейската платформа за борба с бедността и социалното изключване е един от възможните инструменти – за решаване на проблемите, като например застаряването на населението, бедността, безработицата, необходимостта да се пригоди организацията на работа към новия начин на живот и също и необходимостта от социално подпомагане вероятно ще се наложи да преразгледаме европейските стандарти и норми. И ако съчетаем тези три инструмента, ще донесем и добавена стойност за Европа. Ще има и по-добри резултати. в е, публичния дебат трябва да ангажираме все повече и професионалните организации на страните членки и публичните власти, за да можем да следваме европейската линия европейските национални и регионални власти трябва да могат да се ползват и от програми за квалификация и преквалификация. В момента няма ясна позиция, стратегия, предложена за конкретен регион – за това как да се решават е, проблемите създадени от глобализацията и технологизацията. Т.е. да се работи на локално ниво за справяне с проблемите на пазара. Благодарим на докладчика а, за представения доклад. Докладът е много сложен и едва ли лесно ще постигнем единогласие, но ще продължим да работим. Господин Нилсен. Благодаря, госпожо председател. Искам а, да подчертая значението на определението е, в интергрупата по социална економика е, миналата седмица обсъждането ни беше направо объркано. Мисля, че е, в парламента е необходимо да съществува по-ясна дефиниция. Предприятията с социална цел винаги реинвестират печалбата. Те не я разпределят между акционерите. Това трябва да бъде ясно определено. И мисля, че тук се нуждаем от допълнителни разисквания. Благодаря. Е, господин Томаш Поремба, заповядайте за коментар. Значи, я не, я Мога да подсумовать уж дискусия? Че... Подсумование цяло. Ще обобщи. Да, заповядайте, обобщете дискусията. Благодаря ви. Благодаря за всички изразени становища във връзка с моя документ. Госпожи и господа, поначало съм за размера на финансирането, предложен от Европейската комисия. Това, което ангажира най-силно вниманието ми, е, е да избегнем дублирането между тези програми и регионалните програми и програмите за сближаване. Защото има различни източници на финансиране, които често се застъпват. Мисля, че трябва да се намери решение за недопускане на такова положение. Тъй като иначе е, тази нова програма няма да бъде резултатна. Що се отнася до социалните експерименти, kraje е, w sposób właściwy radzą с тега. Доколкото знае, не всички държави членки се справят добре с социалните експерименти. Тези програми е, се изпълняват в различна степен и за това аз е, мисля, че би трябвало да се намали финансирането е, за е, този тип социални е, експерименти. Мисля, че трябва да обърнем внимание повече на младите хора, които ще бъдат двигател на европейското стопанство в бъдеще. От тях ще дойде развитието на Европейския съюз. Мисля, че по най-различен начин трябва да се постараем тях да подпомогнем. Именно за това в становището си е, се спирам е, по-задълбочено на този въпрос. Както вече казах, ще взема преди всичко, което чух днес от вас. Е, ще направя среща с контрадокладчиците, е, за да е, изготвим обща позиция. Сложна е темата и съм съгласен, че сигурно ще бъде трудно постигането на компромис, но мисля, че това не е невъзможно. Има сфери и въпроси, които ще ни позволят да постигнем съгласие. Благодаря. Благодаря, каза председателката. Единственото, което трябва да решим е кога, до кога да бъдат насени изменения. Бих предложила 3 май 12 часа на обяд. Следващото становище становище на Яхим Телер за политиката на добросъседство. Моля да вземете решение, искате ли да се изкажете, защото ще ви дам думата след като чуем докладчика. Благодаря ви. Значи, е, през 2004 година е, за 6 страни беше приложена политиката на добросъседство, включително Армения, Йордания, Израел, Азербайджан, Марокко, Молдова, Сирия, Тунис и Украина. Те бяха сред тези страни и съседните ни страни, които са на изток и на юг от Европейския съюз, получават привилегирована позиция. Е, там трябва да се следи за спазването на правата на човека, за доброто политическо управление, пазарните принципи, е, включително за борба с измененията в климата. Е, политиката на добросъседство предвижда по-тясна интеграция, по-широко движение на хора, лични контакти между хората. Сега по стратегическата рамка за до 2020 година, нашата политика трябва да бъде допълнена с средства за политиката на добросъседство по отношение на 16-те страни, част от които изброих, е, и трябва да добавим Русия. Необходимо е да се приеме регламент в тази връзка. Каква е целта на тази ревизия и на приемането на този акт? В рамките на политиката на добросъседство е анализирано развитието на отношенията с съседните страни. И изводът е, че е необходимо политиката да бъде приспособена към а, събитията в момента. Комисията е взела това предвид. Ние направихме изслушване а, във връзка с трансграничното сътрудничество. Поканихме експерти и от тях чухме, че а, през граничното сътрудничество а, в граничните райони в Европейския съюз а, е дало доста добри резултати И е, също така има резултати в трансграничното сътрудничество с е, страните, с които си сътрудничим по линия на е, политиката за добросъседство. Тоест, специалистите потвърдиха, че европейската политика е, за добросъседство, за да постигне по-големи резултати в бъдеще, трябва да стане по-целенасочена и в този смисъл да бъде адаптирана. Какви са предложенията в тази връзка? Е, първо, е, да се проведе кардинално разграничение между е, партньорите с оглед на тях, техния ангажимент а, да спазват ценностите на Съюза. А, и а, нашето подпомагане трябва да бъде по-широко от там, а, където има по-сериозен ангажимент за провеждане на реформи. Второ, по отношение сложността и продължителността на програмите, трябва да имам по-висока степен обвързване между инструментите, с които си служим в политиката за добро съседство и инструментите, с които си служим в търговската политика. Сега, в общ план съм се опитал да взема предвид измененията, внесени във връзка с проекта на комисията – Всъщност, консултациите показаха, че са необходими известни изменения. Е, разширяването на географския обхват е, трябва да се вземе предвид е, във връзка с економическото и социално сътрудничество и трябва да се вземе предвид въпроса за общото управление на кредитите. Необходими са допълнителни модификации в измененията. Първо, увеличаване на кредитите за презграничните, програмите за презгранично сътрудничество. 7% финансиране от Европейския инструмент за добросъседство. Сега, извинявам се за това, че в проекта на комисията се говори за 3% за Европейския инструмент за добросъседство но а, вече а, ние имаме ниво от 5%, т.е. имало е печатна грешка в проекта, който сме получили. Ние обаче не искаме да се ограничим с тези 5%, а да вдигнем нивото на 7%. Това а, искам да поставя а, като изискване към Европейския инструмент за добросъседство. Второ, а, Говорили сме за Европейската група за териториално сътрудничество. Много е важно това сътрудничество в рамките на Европейския съюз. С изменения регламент за териториално сътрудничество, ще можем да използваме тази уредба извън Съюза и да я обвържем с политиката на добросъседство. Струва ми се, че това е много необходимо. Освен това, трябва да се предвиди е, участие в нашите програми на местното и регионалното ниво и на гражданското общество. И политиката на добросъседство трябва да се управлява на много ниво, нива и е, да се опира е, на дух на сътрудничество. Т.е. трябва да привлечем неправителствените организации, гражданското общество на страните партньори и съответно програмите трябва да бъдат приспособени. Забелязваме, че в много страни има еволюция. Срещат се трудности с държавите, но не бива да се вторачваме в отношенията с държавите на национално, общо национално ниво. Трябва да помислим и за регионалното ниво. След това отправяме критика към това числеността на населението да е единствения критерий за определенето на размера на кредитите. Има а, страни, а, където населението е доста рядко, но тези райони се нуждаят от също толкова кредити, колкото и а, страните и районите с по-гъсто население би трябвало да се а, изготви един списък от критерии, къде, които да дават възможност за по-голямо равенство при разпределението. Както при други а, инструменти за финансиране, а, трябва в политиката на добросъседство а, да се предвиди междинен анализ на функционирането на програмите и на изразходването на средствата. Това вече въжи в политиката на сближаване. И както и на други места, и тук гледаме с лошо око на идеите да се използват актове по делегация. Е, е, комисията винаги се опитва да придърга чергата към тези актове. Но при някои обстоятелства а, използването им не е обосновано. Естествено, когато има основание. А, Комисията а, може да предприема мерки, обаче ако се предвидят актове по делегация, парламентът няма да може да им оказва влияние. Естествено, парламентът се ползва с право на вето и това може евентуално да му помогне да оказва своето влияние. Това, което искам да подчертая, и него вече го съгласувахме с колегите от Комисията по външни работи, е, че е, презграничното сътрудничество, както е отразено е, в алинея първа, е сътрудничество е, по, във връзка с което още много може да се желае. Така че ни е необходима обща програма за презгранично сътрудничество. А, също така съфинансирането може да бъде определено в специален а, регламент за тази цел. В а, а, регламента а, за Европейския е, регионален фонд е, можем да предвидим съответната уредба. Значи и е, в политиката по добросъседство можем да възприемем същия принцип, както в политиката за сближаване, да има общ регламент и специфични регламенти за отделни въпроси. Сега аз съм в контакта с докладчика в Комисията по външни работи. Вчера нашият контрадокладчик участва в разискване по този въпрос, така че и от тук нататък ще следя какво става. Разбирам, че няма други контрадокладчици в залата. Някой друг иска ли да вземе думата? Иначе ще затворя а, списъка за изказване. Сега контрадокладчиците, които присъстват. Господин Кирилов. Благодаря, госпожо председател. най-напред искам да приветствам за становището му господин Зелер. Много е балансирано то и е прекрасна основа за сътрудничество. Също така искам да приветствам обстоятелството, че в проекта на регламент е, се акцентира върху е, засилването на презграничното сътрудничество. Презграничното сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз и между тях и техните съседи е, е ползотворно на много нива. Политическо, економическо развитие и така нататък. Това, което е също важно, е, че през граничното сътрудничество създава възможности за изпълнение на повече общи проекти, чрез които се подобряват отношенията, взаимодействието между тези страни. И в някои страни, в някои отношения, които са от значение и за Комисията по външни работи, се изгражда доверие, много важно от политическа гледна точка, особено в районите, където има конфликти. Вчера обсъдихме с господин Зелер неговия проект. Много бяха пунктовете, по които имаме съгласие. Естествено, някои моменти се нуждаят от изясняване. И може би там ще се наложат някои изменения. Но като цяло, както казах, текстът е много балансиран. Обръщам ви внимание, че има потенциален риск е, чрез измененията е, да е, вменим на страните партньори по-високи изисквания, отколкото те могат да изпълнят. Какво имам предвид? Тук имаме известни разлики. Едно нещо са отношенията с източните страни, страните на изток, друго нещо са отношенията е, с, страните в Северна Африка. И тук има известни разногласия между нас, от които вероятно ще проистъкат и някои затруднения в работата. Естествено, ако проведем паралел с инструментите за подпомагане, е, по линия на политиката на сближаване, не бива да забравяме, че различната степен на развитие е, води до проблеми в някои случаи и е, може до някъде да попречи на изпълнението на проектите. Според мен, прилагането на принципа на партньорство в процеса на програмиране, изпълнение и контрол върху помощта отпускане, отпускана от Европейския съюз се натъкват на а, някои трудности. Нуждаем се от повече баланс. Необходимо е неправителствени организации да бъдат привлечени в по-голяма степен, да кажем Грузия, Молдова, а, но да се работи а, с тези е, организации в тия страни е едно, а друго е да е, работите е, с такива организации, да кажем в Либия. Там още не са чували за гражданско общество. Естествено, ние трябва да им помогнем да го изградят, но не бива от самото начало да разчитаме, че такова съществува. Така че съгласен съм, че принципът на партньорство е важен и ние а, сме съгласни с него, защото в крайна сметка говорим за пари на дънакопланетеца, а, отпуснати от Европейския съюз, но тук трябва да имаме предвид а, някои лимити. А, някои а, страни все още не са разработили тако, механизми за такова партньорство и тук се на, нуждаем от по-равновесен подход. Може би и в тази връзка трябва да помислим за определени изменения. Това, което има истински важно значение, е принципът да бъде е, закрепен по-официално. Много страни се нуждаят от това, естествено. Някои страни оказват, че може би е, не се нуждаят от това. Не са много тия страни, но има такива. Можем е, да приложим и друг принцип. По-малко за по-малко. Нека обаче да възприемем принципа повече за повече, за да стимулираме своето собствено присъствие, присъствието на нашите ценности в тези страни. Естествено, процесът не е лек. трябва да привлечем субекти извън правителството, но а, разбирам а, и а, докладчика. Не можем да разчитаме единствено централните власти. Приключвам с следното изявление. Това е важен документ, важен от политическа, но и от економическа гледна точка. За да бъде добро и резултатно сътрудничеството ни е, с страните ни партньори, с нашите съседи партньори. Благодаря, Франсуа. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на господин Зелер а, и за неговата работа. Мисля, че добре е усетил а, основните а, елементи, в които може да се усъвършенства политиката за добросъседство в следващия програмен период. И е, много се е, радвам, че извежда на преден план ролята на гражданското общество, управлението на е, е, много е, нива. Е, не споделям становището на господин Кирилов, защото в крайна сметка ние имаме времеви хоризонт 2020 година. Всички страни би трябвало да се ползват с окоръжаване от наша страна за създаване на условия за сътрудничество и развитие на добри връзки с Европейския съюз. Също така, съм съгласен с подхода а, към критерия за населението. А, има региони, които са много слабо населени и когато говорим за политика за транспорта, за борба с измененията в климата, не можем да изхождаме от населението като критерии. Това би било много неточно. Сега, какви изменения ще бъдат а, внесени от нас? А, тук наистина а, трябва да взаимодействаме добре а, с Комисията по външни работи а, по отношение на добросъседството. А, често пъти а, това, което ни липсва, е прецизност и а, повече амбиция по отношение на макрорегионалната политика. Тук е необходимо е, именно такъв подход да възприемем, е, за да можем е, да проведем и паралела между политиката по сближаване и политиката на добросъседство. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Проектът на нов регламент се опира върху нов стратегия за добросъседството, съобразена е, с а, е, е, новите условия. Оттам и намаляването от 29 на 6. От тук и принципът повече за повече. Хубав принцип, тъй като позволява по-добре да се направи разликата между държави и партньори и отношенията им с Европейския съюз. Тук се въвежда критерият на заслугите. Поздравявам колегата Целер, който е успял обхване всички съществени аспекти на бъдещия акт. Според мен има един дребен проблем, който може би ще бъде решен в Комисията по външни работи, но е добре и ние да го обсъдим. По този инструмент за добросъседство. Какво става в момента? Е, какво става в момента с с а, някои а, региони. А, с тях а, като че ли прекъсваме мостовете, така да се каже. Аз а, съм и член а, на а, Комисията по културни въпроси и смятам, че трябва да се настоява на а, поддържането на личните контакти и а, сътрудничеството а, в презграничен плак чрез проекти. Трябва да се запазят а, връзките или да се изградят такива с гражданското общество. А, смятам, че трябва да използваме културната дипломация, дипломацията на културния фронт. Въпреки, че някои политически режими създават проблеми и мостовете към тях, както казах, ги прекъсваме. Защото режимите идват и си отиват, но населението остава и не трябва да го забравяме. Значи е, на този аспект е, е, ще настоявам и в Комисията по култура ще е, внеса и изменение е, с оглед е, областите култура и образование, защото те са изключително важни в трансрегионалните, презграничните проекти и те много ни помагат да постигнем целите си. Още веднъж ви благодаря и поздравявам господин Целер. Целер. Благодаря много. и Ким Целер има думата. Благодаря, нека да благодаря на всички, които се изказаха, на докладчиците всяка и на останалите колеги. Искам да въобще казнат от господин Матоло и господин Кирилов. Няма как да предвидим какви ще са бъдещите политически развития в някои от тези страни. Именно за това поли... инструментът за съседство трябва да се използва по различен начин. Предлагам да се използва управление на множество нива, неправителствени организации и прочие. Ето, например, добър пример е, тук е факта, че с Беларус до голяма степен дипломатическите отношения са преустановени. Същевременно обаче не можем да пренебрегнем съдбата на хората там. Именно за това ни трябва различна стратегия за инструмента за добросъседство която не почива само върху това, което правят националните правителства. Подобен беше дебата и по отношение на арабската пролет миналата година. Много колеги казаха, че трябва да преразгледаме финансовите средства на Европейския съюз, които отиват с някои от тези страни, че трябва да се засили подкрепата и че трябва да се използват някои от финансовите ресурси от източното партньорство и да се пренесе сочат към Средиземноморието. Това обаче би било загуба на време. Защото всъщност, като имаме предвид развитието в световен план, трябва Напротив, да задълбочим отношенията си. Изготвяме в момента становището си и то е становище само на Комисията по регионални въпроси. Но тук регионалната политика не е без значение. И за това ще работим в тясно сътрудничество с докладчика от АФЕД. може да се окаже, че становището дори не се публикува. Затова трябва да работим бързо и добре, за да може становището ни да е готово на време и Афет да го вземе предвид. Бе спомената макрорегионалната стратегия. Мисля, че споменавам този въпрос в доклада си. Но все още решението не е взето има Балтийска стратегия, стратегия за Балтийско море, която до голяма степен е вътрешна. Вътрешна за Европейския съюз единствената външна държава е Русия. Целта е да се подобри сътрудничеството в тази зона, тъй като то, според експертите, все още не води до задоволителни резултати. И така в момента все още няма макрорегионална стратегия в Европа, що се отнася до политиката за съседство. Имаме стратегия за река Дуна, в която се основава на държавите членки в Европейския съюз, както и Балканския полуостров. Балканския полуостров е покрит от стратегията за присъединяване, а не от политиката за съседство. Т.е. те са в различна лодка. И третият въпрос, свързан с макро регионалните стратегии, е Атлантическата стратегия, в която участват европейски държави членки. Именно за това я изключих от доклада. Макрорегионалните стратегии обикновено покриват страни по, по инструмента за партньорство. Искам да благодаря на съветниците и на всички, които ми помогнаха при изготвянето на този доклад. Доста обширни консултации се наложи да проведа. и Искам да благодаря на всички от службата за външна дейност и от комисията, които ми предоставиха много полезна информация, за да мога да изготвя доклада си. Благодаря. Трябва да се вземе решение за крайния срок на внасяне на изменения, но нека първо да направя един коментар. Говорим за измененията. Важно е да се види защо в момента тези програми не действат добре. Много важно е какво се случва с средствата от Европейския регионален фонд, които отиват за тези програми, а после програмите не стартират. И така, крайният срок за подаване на изменения 27 е април в 12 часа на обяд. С това преминаваме към последното становище за днес. Двадесет и седми е от реда. Аз също попитах секретарията, защо е необходимо това. Необходимо е, за да може да се остави повече време за формулиране на компромисни изменения. Много добре знаете каква е следващата седмица. Можем да загубим цяла седмица. Просто за следващата седмица не сме тук. Секретариатът. Можем да определим 3 май, но с докладчиците в сянка се разбрахме, че те предпочитат срокът да е утре, но ако настоявате да е 3 май, добре. Както казах, основното притеснение е, че докладчиците в сянка няма да имат достатъчно време да договорят компромисните изменения. И за това е много важно да определим срока. нека да оставим докладчиците да е, вземат решение. Каква предлагате 3 май? Добре. Благодаря, Мари Терес. В такъв случай срокът се променя 3 май. А сега преминаваме към инструмента за предприсъединителна помощ, докладчик по становище е госпожа Лукашевска. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия представи предложение за регламент за новия инструмент за предприсъединителна помощ ИПП за новата финансова перспектива 2014-2020 година. Инструментът обхваща и страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки Албания, Босна и Херцеговина, Исландия, Косово, Черна гора, Сърбия, Турция и бивша Югославска република Македония. Европейском с представителями DG Regio, DG Изготвих становището си в сътрудничество с Европейската комисия и по-конкретно представители на Генерална дирекция региони, Генерална дирекция разширяване, както и делегациите е, и представителствата на е, Сърбия и Исландия и мисиите на страните кандидатки в Европейския съюз. Срещнах се с неправителствени организации от Албания, Сърбия, Турция и Черна гора. Срещнах се и с докладчика господин Вигенин от Комисията по външни работи. Вчера се срещнахме с, докладчиците сянка от нашата комисия и също така искам да кажа, че е, изготвих е, становището си и сътрудничество с господин Целер, тъй като двете становища се допълват. Искам да благодаря на всички, които участваха. Искам да благодаря и на своите сътрудници, както и на секретарията на комисията и на политическите ни съветници. Инструмента за предприсъединителна помощ подкрепя страни в политиката за разширяване с цел насърчаване на стабилността, сигурността и просперитета в Европа, чрез подпомагане на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки в тяхната подготовка за присъединяване към Европейския съюз. Целта е е, да се работи стратегически, ефективно и ориентирано и да се вземат предвид конкретните особености на всяка страна. Смятам, че е много важно да продължим да предоставяме техническа и финансова помощ за тези страни, е, защото по този начин се укрепва и влиянието на Европейския съюз в тези страни и се осигурява по-добра стабилност в съседните страни. Няма да коментирам всички изменения. Те са 13. Ще видите и кратката обосновка в работния документ. Искам обаче да се спра на три от най-важните елементи в становището, което съм изготвила. Първо, трансграничното сътрудничество. Това е тема, която е много важна за работата на нашата комисия. Това е важен инструмент за засилване на сътрудничеството между регионите – който стимулира регионалното развитие в по-слабите региони, които могат да се ползват от опита и експертните умения, натрупани в по-добре развитите региони в Европейския съюз. И тук е много важно да се предоставят повече финансови ресурси, И за това, точно както предлага и господин Целер, аз също предлагам да има 7%, а не 3% за трансгранично сътрудничество. Още един въпрос тук. Разпределението на средствата по инструмента за предприсъединителна помощ. Предложението на комисията по настоящем не е достатъчно ясно и подробно, що се отнася до критериите. И така, смятам, че те трябва да бъдат прецизирани. Същевременно, този инструмент покрива и инструмента за териториално сътрудничество. Един от важните критерии тук е населението. Същевременно комисията твърди, че колкото по-голяма е способността, административния капацитет е, в дадена държава е, за освояване на средства, толкова повече средства могат да отидат от тази държава. Мисля обаче, че това е несправедливо. Не можем да сравняваме Западните Балкани, които са преживели войни и където административният капацитет е по-слаб – с страни като Турция или Исландия. След това, третият важен елемент – ролята на гражданското общество и неговите организации в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки. Аз бих искала да се предоставя повече помощ за неправителствените организации, за да може те да подпомогнат за изграждането на административния капацитет на тези страни. Това са трите основни области, върху които се спирам в становището, което съм изготвил. Иначе говоря и за защитата на младсинствата, за борбата срещу организираната престъпност и за изграждането на демокрацията. Благодаря ви много. Благодаря за коментарите, които вече съм получила и очаквам да чуя и вашите коментари. Благодаря. Председателката, благодаря. Чухте имената на тримата желащи да се изкажат. Има ли някой друг колега? Не, в такъв случай. Имайте предвид, че имаме 25 минути. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Нека първо да благодаря на докладчика за отличния доклад, казва господин Воган. В доклада си тя се спира на няколко важни елемента. Важно е, че тя се съсредоточава именно в транс... върху трансграничното сътрудничество, нещо, което е много важно и за нас. Става дума а, и за съвместни проекти, и за обмен на експертни познания и умения. Друг важен въпрос е демокрацията и правата на човек. Някои от е, страните кандидатки, особено на Западните Балкани, срещат големи затруднения в тази област. Друг важен въпрос за много от страни проблемите, които са в програмата за разширяване, е липсата на инфраструктура. Трябва много да се направи за подобряването на пътищата, за достъпа до широко лентов интернет. Всички тези елементи имат нужда от инвестиции. Европейския съюз може да играе важна роля тук. Още един проблем е – изграждането на капацитета и за властите и за гражданското общество. Необходима е подкрепа и в двете области. И накрая, нещо, което според мен трябва да се засили повече в доклада. По отношение на престъпността и корупцията, много от страните, за които става дума, имат проблеми с корупцията и трябва много да се направи за реформа на съдебната система, както и за реформиране на системите за държавните поръчки, защото само така ще може да се избегне проблема с корупцията. Благодаря на докладчика за отличния доклад. Благодаря Джо Мария от Джаз. Грация, президент. Соституиско Благодаря. Тук искам да се изкажа Вместо господин Йовине, който а, нямаше как да присъства тук в този момент, Алде и господин Йовина като цяло са съгласни а, с докладчика а, и с подхода на докладчика при изграждането на становището, като се присъединяваме към няколкото изразени критики по отношение на Трансграничното сътрудничество, да, това е важен въпрос. Също така демокрацията, правата и свободите, всичко това е тясно обвързано, трябва да е тясно обвързано с е, усилията на Европейския съюз и с критериите за предоставяне на средства. Но всичко това трябва да се формулира така, че да не се окаже, че някоя страна е кандидатка или страна потенциална кандидатка е ощетена. Малцинствата са много важни. Необходима е пряка връзка с неправителствените организации. И в заключение, нека да ви обърна внимание на следното. Докладчикът, както и колегите, които говориха, съвсем правилно оказаха, че е необходимо да се засилят мерките за контрол, за да се осъществява борба с корупцията. Същевременно не трябва да се забравя, че са ни необходими и специфични мерки за наблюдение. Комисията предложи едно постепенно преминаване към пряко управление на предприсъединителните средства. Тоест, тук имаме децентрализиране и трябва внимателно да се проследяват след средствата. Целта е да се подготвят бъдещите държави членки да управляват ресурси. Това е един период на учене. И за това можем да се позовем и на опита на други страни от предходни е, присъединявания. Много важно е да се вземат мерки за обучение на местните власти. Много важно е да има и по-активно участие на гражданското общество. И накрая за парламента е важно да играе по-важна роля при оформянето на стратегическите документи. Говоря тук за член 6, алинея 18 от предложението на комисията. И накрая, госпожо председател, съвсем накратко. Аз съм докладчик в Сянка за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и за това се налага да се извиня, че няма как да присъствам на гласуването по тази тема днес след обед. Това е тъй като ми се налага да напусна страната. Господин Афос. Благодаря. Съвсем накратко докладите се допълват, разбира се, но според мен има един проблем, по който трябва отново да помислим. А именно как се допълват средствата за политиката за съседство, за пред, присъединителната помощ, за териториално и регионално сътрудничество, защото те имат отношение към работата на нашата комисия. И е, всъщност е, се получава препокриване, защото страните, които са кандидатки, получават е, средства и по други фондове. Благодаря за това, че слагате акцент върху е, темата за защита на националните малцинства. Това е важно жен момент, който се защитава и от регламента, и от е, обществена дейност в, в Европейския съюз. също политиката за съседство е добър елемент, който следва да се обозначи. Освен това, трябва да се има предвид, че има конкретни проекти е, на макро ниво, особено в Балканите, и може би трябва да се обозначи малко по-ясно, че тази дейност трябва да се координира. Е, бързо проша, пани Госпожа Качевска. Благодаря. Благодаря за всички предложения, за мненията, за бележките. Аз съм съгласна с повечето от тях. И искам да е, обърна внимание, че въпроса за инфраструктурата и за информационните технологии, там е слабото ни място. И то не само в страните кандидатки или потенциални кандидатки, а и в страните, които вече са членове на Европейския съюз. Там също съществуват проблеми в тези области sprawozdawców w cieni, między innymi jeżeli chodzi o... E, Моите изменения отразяват също мненията и на докладчиците в сянка по отношение на борбата с корупцията, по-голяма засилената дейност или връзки с националните парламенти. Благодаря за всички бележки. Е, чакам е, вашите изменения и се надявам, че накрая докладът ще бъде подкрепен от всички наши членове. Нека сега да решим кога ще е срока за измененията. От е, коментарите е, по предходната точка смятам, че може би и тук да решим за 3 е, май. 3 май, 12 часа на обед. С което приключваме днешното заседание. В 3 часа ще гласуваме. За това имайте предвид и си донесете картите за гласуване.